Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги! За мен е особена чест да поздравя сред нас госпожа Надя Морат и госпожа Ламия Башар. Сред нас те са тази годишните лауреати на наградата Сахаров. Две забележителни млади жени, представители на езидите. Те се борят за правата на човека, за езидите и за всички останали, които страдат. За това са нашите лауреати днес. Моля ви, уважаеми колеги, да заемете местата си. И първо ще ви поканя да погледнете един кратък видеофилм.